Hello and So now we will have Колеги, сега имаме възможност за обяснение на начина по който сте гласували. We will start with the budget for 2012. Започваме с проекта за бюджет за 2012 година. Господин Фокс иска да обясни първи. Благодаря, господин председател. Днешното гласуване при бюджета представлява друг